Уважаеми колеги, все още не сме в пълен състав, но не трябва да наказваме тези, които идват на време. По-скоро трябва да се наказват тези, които закъсняват. Така че сега преминаваме към девета точка от дневния ни ред. Преминаваме към представяне от Комисията на межената оценка на творческа Европа на 30 април. Комисията, комисията публикува доклада за средносрочния преглед на програмата Творческа Европа. Този доклад беше и прият и резултатите на този преглед ще ни бъдат представени днес от господин Дорсен от GD.com от ГД Connect. Барбара Геслер, която всъщност беше предвидена да дойде, се извинява. Тя работи по програмата и аз си казах, по-важно е да работите върху програмата, за това за да стане тя по-бързо готова. С господин, господин Гадо. Господин Торсен смятам, че тя има достойни заместници. Докладът и работния документ на комисията са ни представени. Ще ги проучим подробно. Искам да подчертая, че много се радвам, че комисията реши в последния, последния момент да остави програмата Творческа Европа като самостоятелна програма, което много ни радва. Господин Тимерманс многократно беше призоваван от нас програмата да бъде запазена. Давам думата на двамата господа. Вие ще прецените как да си разпределите времето. Опитайте се да се вместите в 15 минути, за да можем след това да проведем дискусията и да ви бъдат зададени въпроси. Давам ви думата и ви приветствам с добре дошли още веднъж. Благодаря, госпожо председател. Представям а, този доклад от името на комисията и от името на групата, която отговаряше за оценката. Говорим за средносрочната оценка на творческа Европа. От 2014-2020 действа тази програма. Говорим сега за първите три години от 2014 до 2015 и 2016. Има задължение, което проистича от член 18 параграф 3 от ДФС, като в тази разпоредба се посочва, че комисията трябва да представя доклад за средносрочния преглед на програмата, да представи този доклад на съвета и на парламента. Комисията изготви доклад по външната оценка, който ще бъде публикуван скоро и това е в унисон с подхода за пълна прозрачност. Тази оценка започна през май 2016, беше разделена на 8 етапа. През септември 2017 приключи оценката. Имаше начална фаза, събиране на данни, разговори с институционните участници, с международни и европейски участници. Имаше разделение на оценката по сектори, културен и творчески. Ние ще споменем след това а, и нещо за мониторинга, и за равно, равнопоставеността. Имаше раз, 6 различни схеми. Бяха проведени публични консултации и последният етап е анализа и доклада. Документът представи едновременно Комисията представи едно време документа и на съвета, и на парламента. Това е средносрочния доклад, който беше в по-кратък вариант. След това беше изготвен работен документ, който е по-обемен, с повече подробности, повече статистика, повече данни и различните аспекти, които са отразени в доклада, са обосновани и доразвити в този работен документ. Ще ви представя две от главите. Едната е с основните резултати и ем, какви са препоръките от гледна точка на комисията, какви са резултатите. По 6 критерии се работи. Ем, актуалност, ефективност, ефикасност, устойчив, устойчивост и европейска добавена стойност. Относно значимостта или актуалността, целта е да се подкрепя трансграничното сътрудничество и а, насърчаване на европейските творби и в тази област значимостта на програмата е на високо ниво. Отговаря се почти изцяло на нуждите на творчески и културния сектор, като трябва да се вземат предвид промените, свързани с дигитализацията. Творческа Европа е програма, която има най-вече транснационален характер. Държавите членки се фокусират най-вече на национално ниво. Добавната стоеност на ам, Творческа Европа е, че има трансгранични мерки, които обаче много рядко се подкрепят от държавите членки. Програмата е допринесла за изпълнението на Европейската работна програма. Задълбочен е единия пазар, като има по-голямо циркулиране на европейски творби. Предвидено е допълнително а, финансиране на европейско, колкото национално ниво. Така или е, че програмата отговаря на своите цели и на своето предназначение. Резултатите от програмата Медия ще бъдат представени от моят колега. Има вътрешна кохерентност между отделните части на програмата. Като цяло програмата е единна, кохерентна. Това е нова характеристика на творческа Европа. 50 милиона безвъзмезна помощ. Са, не, 50 милиона кредити са били отпуснати. Въздействието обаче е ограничено. Междусекторната програма няма наистина възможност да окаже подкрепа на между секторните подкрепи, е, проекти. Това са проекти, по които творческия сектор работи съвместно с културния сектор. По-скоро тук говорим за еволюция, не за революция. Новата програма Творческа Европа е доказателство точно за това, че става дума за еволюция, а не за революция що се отнася до настоящата програма. Както ви казах, необходимо е програмата да бъде по-балансирана, да вземе предвид конкурентоспособността и културното многообразие. Баланс обаче е труден между двете. Дигиталната революция трябва да бъде взета предвид, за да се запази многообразието, но трябва да се обърне внимание и на качеството. Това е нещо, по което трябва да работи комисията по-засилено. Трябва на годишна база да докладваме това, а, че това е наше предложение, което да бъде отразено в а, програмата. Трябва да се обърне внимание на по-малките амбициозни оператори в областта на комисията. Трябва да се види дали малките оператори имат достатъчен достъп до финансиране и до пазарите. В същото време ще се преосмисли дали разграничаването между малките и големите а, проекти. Знаете, че големите проекти са разпределени. За сега 80% от ам, разпределението става между големите и малките проекти. По-късно ще ви представя и конкретни предложения. По-нататък искаме да се засили кохерентността на програмата. Знаете, че ще има нова програма за културата. Необходимо е да има повече информация за допълващи възможности за финансиране от други европейски източници. Съществуват европейски фондове, като структурния фонд, които са извън творческа Европа. Трябва комисията да информира по-добре за различните източници за финансиране на културните продукти. Трябва да се споделя повече информация от комисията за възможността за финансиране на национално и международно ниво по програмата Творческа Европа. Службите на комисията ще предложат да се подсили системата за мониторинг през 2018. Вече подканихме Европ... парламента и двама експерти да присъстват на нашето заседание, като ще се предложи делегиран акт и ще се обсъди допълнителни показатели. Процедурата трябва да бъде рационализирана, упростена. Комисията ще организира конференции, семинари с цел разпространяване на информацията. Not only to promote uh, But... Целта е да се насърчава творби не само от отделните държави членки, ами и на а, европейско ниво. Ще има нови критерии за а, устойчиво експлуатиране на проектите. Сега давам думата на моя колега, който ще представи резултатите от програмата Медиа. Hmm, thank you very much. Just to make some complimentary remarks um, on the media. Много благодаря. Що се отнася до подпрограмата за медиите, е, това включва както кино, така и телевизия и видеоигрите. И всички аудиовизуални творби. Така че ние установихме, че има силни страни и области, в които има възможност за усъвършенстване на дейността. Конкретни приноси, например, с стрилните страни, подкрепянето на онова, което наричаме европейско кино, като отделен Жан. И тук вече говорим за едно ниво над националното, що се отнася до кинотворбите. В този насока над 400 филма бяха подкрепени, така че те да могат да бъдат е, излъчвани в различни страни членки на Европейски съюз да се докоснат до това творчество. Медийните програми също се разрастват. И структурата и съдържанието е много интересно, защото се състои основно от е, микро и предприятия, малки и а, е, цифрови единен пазар, например, в Европейския съюз, е необходимо те да си сътрудничат, да използват съвместни а, е, източници за финансиране, за да могат да е, на, направят творба, която е видима, която може да бъде призната от широк работа и законодателната дейност в Европейския съюз, по-конкретно развитието на директивата за аудиовизуални и медийни услуги. Защото именно по този начин се дава възможност наистина с помощта на правните текстове да се разработят конкретни творби. Както Жал вече каза, финансирането е доста ограничено, затова то трябваше да се разви. Е, получиха финансиране, 14 000 отделни схеми бяха подкрепени и се надявам, че по този начин всъщност дадахме възможност за по-голяма гъвкавост и по-голяма видимост, за да могат да се обхванат е, проекти, които може би не могат да попаднат в е, някаква обща група, а ческа маса проекти, които също така подлежат на наблюдение и оценка в хода на прегледа, който се прави. Сега, що се отнася до конкретните препоръки, до които стигаме. Намираме се във втората част от сегашната медийна програма, от нейния онлайн програмите, цифровите, някои са цифрови телевизионни, други са само интернет базирани. И също така разпространени онлайн програмите, цифровите, някои са цифрови телевизионни, други са само интернет базирани. И е, също така разпространението. Когато 2013 година започна всичко, Netflix все още не беше стигнал до Европа, а сега, както знаете, е много а, разпространен на платформа, а, може би добре, може би не толкова добре е това, но що се отнася до видеото по поръчка, европейските платформи има какво да направят, за да могат да достигнат техните вече постижения. Необходимо е да продължаваме да разрастваме мащабите на съвместните продукции, особено, което е изключително характерно за европейския сектор. По този начин единствено можем да водим ефективна конкуренция с американската продукция. Това е и е също така начин да можем да дадем тласък на през граничните проекти и творби. Благодаря. Това беше основното. Благодаря ви. Сега преминаваме към дискусията. Ще е, действаме по метода на пинг-понга. Та има думата. Много благодаря. Благодаря и на двамата представители на Европейската комисия от двете генерални дирекции. Наистина сътрудничеството между тези две дирекции беше изключително важно в хода на нашата работа и много благодарим за това съдействие. Благодарение на това успяхме и да стигнем там съответно под сектори. Три въпроса имам. Първо, що се отнася до а, между диханизъм или може би е, възможно за наблюдение на показателите за изпълнение. Това е изключително важно, може би не толкова в аудиовизу програми. И на трето място. Мисля, че изключително полезно много често, като че ли економическата страна взима примат пред е, творческата. И още два допълнителни въпроса ми. Всъщност, е, какво ще се случи след излизането на Турция, Швейцария, Израел? Също не ми е ясно какво засяга възможността за финансиране а, е, или по-скоро е, е, економическата страна на културата, ясността. Призовавате в специализираните проекти, например музикалните, да са насочници и може би комисията ще може да ни отговори. Благодаря. Благодаря ви. Опитайте се да сте кратки. Кой иска да започне от вас? и може би комисията ще може да ни отговори. Благодаря. Благодаря ви. Опитайте се да сте кратки. Кой иска да започне от вас? Аз ще започна. Благодаря, госпожо Косте за много съотносимите, е, относимите въпроси, които ни зададохте и а, интердисциплинарните, междусекторни, но в крайна сметка това се оказва отделно вид действие. Това, което наричаме а, а, през секторни или междусекторни, е, са е, различни мерки, както вие споменахте, Центъра за наблюдение или съответно да аспект, други аспект. Както вече казах, наистина е, липсва ясна да аспект, други аспект. Както вече казах, наистина липсва ясна междудисциплинарност или че ще можем е, в е, допълнителната работа бъдеще да обърнем по-голямо внимание на тези междусекторни аспекти. Освен това, бих искал да отговоря и наказаното от вас и по-скоро въпроса ви във връзка с музиката, например. В хода на подготвителната дейност, която започна, в рамките на програмата по настоящем няма обхват за конкретни действия във връзка с музиката. И ако 15-16 участничките бяха страните, които работиха по програмата по онова време. И наистина, имайки предвид изуменията, сключени от комисията, отново в рамките на програмата, възоснова на обхватното поле със съответните страни, това е политическо решение – и програмата сега не може е, да бъде преобразувана внезапно. Що се отнася до а, е, многообразието, конкурентно способността, както вече казах, това е аспект, на който се обръща винаги внимание в хода на обявяване на а, търговете и е, виждам, че проектът и подходът в този смисъл се отразява наистина и в хода на изпълнението не само се основава изпълнението на економическа резултатност. Има конкретни показатели и критерии за подбор, които са свързани с творческия характер. Разбира се, има и такива, които се използват за економическата резултатност. По-задълбочен анализ е необходим, що се отнася до финансовата гаранция. Защото малко бяха проектите, които стартираха там, но сега виждам, че комисията ще доразработи тази възможност възможност. И по отношение на економическия отрасъл, финансовите механизми биха могли да наистина запълнят някои пропуски на пазарите. Ще се върнем допълнително на този въпрос. По-нататък, във връзка с въпроса, свързан с културата, малки и големи проекти, малки и големи дружества – това е сложен въпрос, защото всъщност е, два нива, два нива засяга въпроса. Както казахме, е, проектите са разделени на големи и на малки. Малко е подвеждащо. Казахме, е, проектите са разделени на големи и на малки. Малко е подвеждащо, защото по средата са средните, които понякога са малки, понякога са големи. Но съвсем различен е въпросът във връзка с размера и вида на субектите, които участват. Интересна характеристика, която мога да споделя сега с вас е, че по-голямата част на по-малко мащабните субекти участват в големи проекти, защото е, точно там отива голямото финансиране. И това не е непременно е лошо. Това е една много добра възможност за малките субекти, които имат нужда от мащабност, от ноу-хау, да работят в партньорство с големи субекти. И понякога по този начин те изличат много по-голяма полза от това, отколкото когато работят само в малки проекти с други малки субекти колегите ми може да обясни по-подробно как точно стоят нещата във връзка с годишния подбор. И, както казах, комисията ще излезе с нови предложения, но трябва да приключим с този анализ. Um, so, just on the cross-sectoral cooperation, по сътрудничеството между секторите. С голямо удоволствие работим с колегите от е, Генерална... По сътрудничеството между секторите. С голямо удоволствие работим с колегите от е, Генералната друга дирекция, но разбира се в рамките на бюджетните ограничения. И миналата година, през декември, когато парламентът даде, предостави допълнително 1 милион ние веднага се възползвахме от тази възможност и разработихме проекта за културното наследство и тук разглеждахме различни аспекти във връзка с филми, музеи, които участваха в този проект. Друг модел в включи обединението на а, изобразителни изкуства и наука. Изключително. Кратка. Бяха зададени доста въпроси. Аз ще се спра на малки. Ам... Казахте какво е съотношението между големите и малките проекти, но може ли да ни кажете какво е съотношението между двете проекти? Вие казахте, че проектите са недостатъчно не, достатъчно финансирани от структурна гледна точка. Имате ли някакви данни? какъв е делът на проектите, за които е имало подадена мума за финансиране, а след това не са били финансирани? Нямам цифрите може би не се изразява добре. Това, което исках да кажа, е, че по-голямата част от малките струк, всичките цифри за различните години и пряко ще ви ги предоставим. Видим какво е въздействието върху самите региони. Well, as you know, the, the programs... Както знаете, програмата цифрите в това отношение са почти еднакви за по-малките и за по-големите структури, но ще се опитам да подбера цифри и компоненти с оглед на предоставянето на финансиране за следващ етап. Малките субекти, малките структури, разбира се, имат и по-големи трудности, когато изготвят проектите си. Проектите структури, разбира се, имат и по-големи трудности, когато изготвят проектите си. Проект... кратките филми, кратко, късометражните филми. Да кажем, в Златната палма на Кан имам предвид в по-скоро онези филми, които са с ниски. Влиянието на такива филми в културно отношение е много по-голямо, много по-различно, отколкото финансовото изражение на средствата необходими за изработването им. Не разполагам с статистическа разбивка, за, като тази, за която вие говорите. Отпускаме 2000 помощи. Това означава, че средният ни размер на една помощ е 55 000. Това е много малка сума в света на, на телевизията и е, филмопроизводството. От 4000 продукции. Това са цифрите, които... Моих предмувцов. Благодаря ви. Много от преждеговорившите колеги споменаха финансирането. Искам да кажа нещо. Предните 60 години 47 Полша е била с комунистически режим, но в духовно отношение винаги е била част от Европа. Ако има так такъв наплив на американски филми. Ако имаше през този проект такъв наплив, т.е. през този период такъв наплив на американски филми, мисля, че ще европейската идентичност. Защо няма проекти за култура? И второ, вие казвате, че Гаранции има само а, за. I'll go, I'll go first. Този път аз ще пробвам да отговоря пръв. Мисля, че можем само да изразим съгласие с вашето да се гордеем, че сме европейци. Въпросът, разбира се, е доколко можем да подкрепяме културата на ниво Европейски съюз. В момента подготвяме предложенията си за следващата многогодишна финансова рамка. И се надяваме силно, че да бъде достатъчно, за да се отговори на всички амбиции. Сега, връщайки се на оценката, мога да кажа, че тя показа, че няма дилема, няма дихотомия между конкурентоспособността и културните ценности. Двете неща вървят ръка за ръка. Е, филмите и телевизионните продукции стигат е, до по-широка аудитория и това означава, че европейските граждани имат достъп е, до това многообразие, с което се характеризира. В Германия на немски се излъчват в Великобритания италиански продукции на италиански се излъчват в Швеция, в Дания. Това е стъпка напред. Мисля, че това означава широко разпространение на европейската култура и е сравнително ново явление. Програми за култура, споменати от Жоао. Ние би трябвало да ги обвържем по-тясно с научно-изследователските програми, с Хоризонт 2020 бъдещите научно-изследователски програми също. Не съм сигурен, че не е в областта на културата. Структурните фондове, разбира се, са много важен източник на потенциално финансиране, предназначеността на културата и на аудиовизията по-конкретно. Благодаря. Вече работим върху многогодишната финансова рамка за следващия период. Има изследване на комисията за това как ще бъде готово и ще представи резултатите си през юни. И доколкото разбирам, това, което сме получили е неговото резюме. Пояснили нещо. Знаем, че на националните пазари има трудности. Въпросът ми е как можем да избегнем ситуация, при която нагласата е такава, че 85% от заявленията ще пропаднат поради липса на финансиране. В международен план, да, категорично. С нашите произведения можем да се конкурираме, но най-напред трябва да използваме националния пазар като трамплин – и мисля, че първо трябва да... Което искам да задам, госпожо председател. Пак в сърцевината си с економически характер. Вие говорите, които се нуждаят от повече капитал и то рисков капитал. И ако ми позволите, а, и трети въпрос – за индикаторите, показателите в медийния сектор. Струва ми се, че стремежът е да има концентрация. Усетът ми е, че трябва да се стремим към координирано сътрудничество както и автономия, ако желаете. Благодаря. Още 10 минути имаме на разположение. Още двама души искат да зададат въпроси. Сега отговорете кратко и... Координирано сътрудничество както и автономия, ако желаете. Благодаря. Още 10 минути имаме на разположение. Още двама души искат да зададат въпроси. Сега отговорете кратко и точно. So Ще се опитам да, на културата след кризата от 2009 година да се проявяват на национална плоскост. Както казах началото, спецификата, които се осъществяват само на национално ниво. Те се подпомагат от националните бюджети, макар това в момента да е извънредно трудно. Ние подпомагаме онези един страничен ефект, който не бе предвиден. Няколко оператори. Въпреки, че не успяха да получат помощ от европейски, един страничен ефект, който не бе предвиден. Няколко оператори въпреки че не успяха да получат помощ от европейски, е, е, основания за комисията в бъдеще да отказва финансиране. Не искам да ме разбирате по този начин. Ние в бъдеще няма да кажем, вие така или иначе сте установили връзки помежду си, поради което за бъдещи проекти няма да ви финансираме. Не, искам да кажа, че все пак се генерира някаква динамика на международно сътрудничество, въпреки че се нуждаем от повече време, за да извършим задълбочен анализ на финансовата гаранция. Тук се работи на друго ниво. Стремим се първо да доизградим пазара и да оценим реалния ефект от създаването на тази финансова гаранция? Дали тя носи някаква дупа от повече време? Финансовата гаранция е отне много време. Нейното създаване е отне много време. Нуждаем се от доста време, за да я оценим. За показателите да е, дам думата на колегата. Да, ще допълня казаното във връзка с финансовите инструменти и финансовата гаранция. Наистина в доклада за оценката се посочва, че ние за в бъдеще ще помислим за съчетаване и евентуално включване на инструмент за по-високо рискови проекти. Нали, Това е чисто иллюстративно съждение, е, защото е, механизмът за гаранциите е подкрепа за отпускане на кредити за малките и средни предприятия. Всъщност, е, нимета извършва оценката в областта на културата, за да отпусне заем. Това е добре познат въпрос и проблем. На плоскостта на собствения капитал нашите анализи показват, че има друга хипотеза по-големи субекти, европейски субекти, които могат да поемат по-големи рискове и също могат да реализират по-голяма възвръщаемост. И те могат да се ползват от механизъм, който е свързан с собствения капитал. Значи да продадат част от акциите или дяловете си, да привлекат нови собственици. Знаете, че Netflix има бюджет който възлиза на милиарди и милиарди евро. Механизмът за гаранциите има бюджет 20 милиона евро годишно. Следователно, този инструмент не е адекватен. Той не е достатъчен. Ако по плана Юнкер е решено или бъде решено, че трябва да подпомогнем Netflix или да го привлечем, това е съвсем друг тип игра. Това би било магистрала, не обикновен път. Но ако, ако, това казвам. Артириана, възможно най-кратко. Няма да повтарям всичко, което беше казано. Колегите зададоха достатъчно конкретни въпроси а трябва да се положат усилия, когато се прави оценката. И нещо друго, друг въпрос, може би не е във вашите правомощия да му отговорите, но трябва да кажем, че във бъдеще ще има шокове за културата и не на последно място заради Брекзит. Най-вече проблема е за двете Ирландии. Трябва да видим каква ще е правната рамка, когато има съвместни продукции. Говорим не само за визуални, но и за аудио услуги. Това е нещо за заклатяване и както а, казах, че е много трудно да се оцени културата, защото тя няма как да бъде измерена в количествено отношение в повечето случаи. Извинявам се, Джули, исках обратно а, по... Както казахте, нивото на успех е такова и е много сложно. Или трябва да се увеличи бюджета, или да се спрат предложенията. Бюджета не е в нашите ръце, по-скоро е във вашите. Може да направите нещо в бъдеще. Да се намалят предложенията. Можем да го направим, може да въведем различни етапи при кандидатстването